Um, Уважаеми колеги, предлагам да започнем с заседанието, просто защото ни очаква много сложно гласуване. Така че преди да преминем към гласуването, наистина ще ви помоля да започнем вече, така или иначе вече 6 минути по-късно. Ако нямате възражения по дневния ред, приемаме програмата така както е предложена за днешното заседание. Втора точка съобщение от председателя. По отношение на езиковия режим, за съжаление, превод на датски, малтийски, унгарски и ирландски няма да има днес. На второ място, приемане на препоръките на координаторите по правило 205 номиниране на докладчици за председател. Е, председателят е, е докладчик по проект като решението за изпълнение на съвета за заключенията за Европол във връзка с споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Грузия и Европол. Господин Бони от ЕНП е номинира за докладчик за обмен на информация за системата за ранно предупреждаване и оценка на риска за психоактивни вещества. Госпожа Маковей от ЕКР ще поеме доклада за Евродак за сравняване използване на дактилоскопични данни за прилагането на регламент 604-201-36. Господин Къркхолп, който беше докладчик, вече не се занимава с това досие. И господин Далтон от ЕКР ще отговаря отново за обмена на информация по ЕКРИС докладчик за становища. Госпожа Вержия от ГУЕ е номинирана за докладчик за становището по отношение на придвижването на бежанци и мигранти. Тук водещата комисия е АФЕТ. Дали комисията приема тези препоръки на координаторите по правило 205? И накрая две кратки съобщения. Моля, пригответе си картите за гласуване. И разбирам също така, че има представители и екипа на една германска телевизионна компания Прозибен. Прозибен е компанията и има техен екип тук. Така че ако видите телевизионен екип от Германия, с ваше съгласие, те ще останат. И така, колеги, сега преминаваме към трета точка, единствената точка преди електронното гласуване днес, а именно гражданско-правни норми за роботиката. Михаил Бони е докладчик. Комисията Либе участва в тази, това становище по собствена инициатива по правило 54. Господин Бони като докладчик ще представи днес проекто становище и сега ще му дам думата. Господин Бони, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Комисията Юри работи по а, правилата, свързани с прав... гражданско-правните норми, а, ние работим по нормите за роботиката. Разработването на тези норми в областта на роботиката и изкуствения интелект ще има положително влияние върху економиката, защото има много заплахи. От гледна точка на Либе аз изготвих проекто становището, което се фокусира върху аспектите, свързани с, с спазване зачитане на основните права, като се разработват роботи и изкуствен интелект. Както сте забелязали, част от становището е посветено на етичните аспекти, защото това е изключително важен аспект за роботиката и изкуствения интелект. И принципите за спазване на основните права трябва да се прилагат от началото на самия процес освен това съм отделил една част за защита на личните данни и неприкосновеността, с което призовавам в бъдещето законодателство да има разпоредби за защита на данните, включително и принципи за неприкосновеност по подразбиране. Трябва да се обърне внимание на използването на камери и сензори в роботи и изкуствения интелект, които трябва да се използват съгласно общата законодателна рамка за защита на личните данни. Отделил съм част и за сигурността на системите и обмена на данни, защото според мен е много важно в тази област, имайки предвид, че роботите ще се свързват с различни други устройства. Освен това, подчертавам и необходимостта да се разработи и възможността за гласово разпознаване, което ще бъде от изключително значение между хората и роботите. Освен това, има и една препратка към безпилотните летателни апарати и прави връзка с становище на Либа от миналата година. И не на последно място съм посветил част за етичния кодекс, въпроси свързани с сигурността и неприкосновеността неприкосновеността на личното пространство във връзка с роботиката и изкуствения интелект. Тази част е много важна, защото се спира на факта, че това са проблеми, които се различават в всекидневната практика. Ето защо е важно те да бъдат отстранени, за да се премахнат евентуални основания за недоразбиране и да се премахнат проблеми на ранен етап в този ранен етап. Необходими са правила и разбира се, както се споменава и от мен, трябва тези правила да бъдат много стрикни. Срокът за изменения е 11 октомври декември и гласуването в Либе най-късно ще се проведе на 17 ноември. Ще се опитаме и господин председател ще ви помоля да се проведе по-рано, ако е възможно, защото в юри ще се проведе гласуването в началото на ноември, така че наистина ще трябва да видим каква е позицията и в другите комисии. Председателя, благодаря господин Бони. Трябваше да спомена, че водещата комисия е Юри, защото тук, както вече споменах, те има много аспекти, свързани с неприкосновеността и защитата на личните данни. Освен това, отбелязваме, че искате по-рана дата от 11 е, октомври. Имате ли някакви коментари, докладчиците в сянка? Госпожа Андерсън, заповядайте. Um, бих искал да благодаря за проекто становището и да поздравя докладчика за свършената работа до момента. Проектостановището е много стабилно. Наистина приветстваме всички засегнати аспекти. Освен това, приветстваме и това, което е направено в областта на роботиката и изкуствения интелект. Смятам, че то се отразява на положителното приложение на тези технологии. Освен това, наистина приветствам и водещия изследователски център за използването развитието на роботиката в областта на здравеопазването. Аз лично посетих центъра и поздравявам центъра за положените усилия. Наясно сме, че не всички обаче спазват най-високите етични стандарти в областта на защита на личните данни. Трябва да се уверим, че тези технологии се използват само по един конструктивен начин в обществото, така че че наистина съм благодарна за казаното от страна на докладчика. Трябва наистина да се проследи развитието в областта на а, медицината. А, и наистина трябва да се отразят нововведенията в областта на изследователската дейност. Така че това да се отрази и върху безпилотните летателни апарати, за да не се използват системи, които могат да представляват заплаха за сигурността. Ето защо наистина ще внесем изменения по проекто становището и очакваме наистина и подкрепа. Още веднъж благодарности на за докладчика. Благодаря, Мартина. Има ли други членове или пък докладчици в сянка, които искат да се изкажат? ако не, господин Бони, имате ли заключителни коментари? Да, съвсем накратко. Благодаря много, че повдигнахте тези въпроси, свързани с изследователската дейност. Наистина всичко трябва да бъде в рамките на една система и трябва да преценим как да се приложи. Да, разбира се, ще определим срокове за изменения, ще поддържам контакт с всички докладчици в Сянка, защото мисля, че приноса от Либе на всички докладчици в Сянка е много важен за окончателното оформяне на този доклад. Благодаря. Благодаря, господин Бони. Наистина много интересна област за работата на нашата комисия. Благодаря. И така, уважаеми колеги, гласуването ще започне в 8 часа. Забелязвам, че голяма част от членовете на комисията не са тук. И искам да продължа с членовете, които са тук. Те са любимите ми, но виждам, че наистина има доста отсъстващи. Така че Предлагам ви да изчакаме до 8 часа и да направим техническа пауза. Да, знам, съжалявам госпожо Гризбек, но наистина гласуването ще започне в 8 часа. Това означава просто 10 минути да изчакаме. Можем ли да изчакаме 10 минути? Нека се консултирам. I can confirm that we cannot go ahead <laughs> until 8 o'clock. Да, няма как да продължим преди 8 часа. Да, това е може би най- най-лесно. От тази зала най-лесно може да се отиде да се вземе кафе. А, установих, че наляво има и туалетни. Наистина не се шегувам, те са просто тук в ляво. We'll, we'll Продължаваме точно в 8 часа.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 If you could take your seats, please, we'll begin the votes. Can I just check, first of all, that everyone has their votes? Уважаеми колеги, моля да се уверите, че разполагате с картата си за гласуване. Ако не е във вас, ще ви моля да гласувате с вдигане на ръка. Но моля да отбележите сега, че не сте с карти. От това разбирам, че всички разполагат с картите си за гласуване. Добре. Значи всички разполагат с картите си за гласуване. Ще изчакам да се настаните. В такъв случай нека да започнем. И така, колеги, ще се опитам да разгледаме гласуването възможно най-бързо, времето напредна. И така, четвърта точка от дневния ред. Първото гласуване за проекто препоръка за проекто заключение на съвета за споразумение между Европейския съюз и Народна република Китай за премахване на визите за краткосрочно пребиваване за притежатели на дипломатически паспорти. Бодил Валеро е докладчик, няма изменения. Ако тя иска думата да заповяда, не. В такъв случай нека преминем към гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 45 за, 2 против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчика. И така, колеги, сега преминаваме към второто гласуване. Which is the а именно борба с корупцията и последващи действия по резолюцията Крим. Докладчик е Лора Ферара. Нека отбележа, че има една техническа грешка в списъка за гласуване по това становище във връзка с изменения 37 и 38. Тези а, изменения не се покриват от а, компромисно предложение 2 и няма да подлежат на гласуване. И така, нека да преминем към гласуването, но преди това ще се обърна към Лора Ферара с въпроса искате ли да вземе думата. Не, докладчика не иска да вземе думата. В такъв случай нека преминем към самото гласуване. И така започваме с изменение 14. So colleagues, on that, the have one full member too many. От СНД има един допълнителен гра, а, глас. А, госпожо Сепо, можете ли да видите къде е проблема? Okay, the vote is closed and Край на гласуването. Всичко е ясно с СНД. Приема се изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Carried. Приема се 17-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 23. Начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 24. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 26. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно предложение 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отхвърля се. Поправя се оратора. Изменение 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 48. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 49. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 58. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 59. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 63. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 64, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 4, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 5, първа част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 5, втора част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 37. Моля гласувайте. 37 изменение. Моля гласувайте. Amendment 37. The vote is open. По 37-мо изменение гласуването продължава. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се 38 изменение. Моля, гласувайте. Yeah, if you note what I said at the beginning, at the beginning note. Ако сте обърнали внимание на това, което казах в началото, знаете, че 38 се гласува. Госпожа Сипо се изпомня. добре. Продължава гласуването по 38 изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването приема се. 86 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 110-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 111 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме бързо, но имаме много дълго гласуване. Ако искате да действам по-бавно, ще го направя. He would not like me to slow down, so I'll keep going. Now. Compromise 6, the vote is open. Compromise 6, the vote is open. Шест изменение, компромисно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 108 изменение, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 108 изменение, втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. Amendment 107. The vote is open. 107, моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 57 изменения. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 121 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 124. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис на изменение 8, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 132 и 133 е идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се 134-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 135-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 138. Край на гласуването. Приема се 139. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 140 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 141. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 145. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 151. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 152. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компро... Изменение 161. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 163. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 166. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 167. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 168. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 169. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13 изменение. Компромисно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 173-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис на изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 179. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 42, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 181, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15. Компромис, първа част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис, 15, втора част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 188 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 189-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 190-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 191. во Край на гласуването. Приема се 193. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 194. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 196. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 197. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 198. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 199-то, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 200, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 От пето, от пето до 13, всъщност гласувахме по пето. Добре, от пето до 13 можем ли да гласуваме на блок? Не. Пето изменение, моля гласувайте. Моля гласувайте по пето изменение. Край на гласуването. Приема се. Шесто изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се осмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Кой каза, че не искате да гласуваме блок. Десето изменение. Край на гласуването. Приема се. Единайсто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Е, изглежда се включват повече гласуващи. Моля, престановете, приема се. 13. Моля, гласувайте. Кинга, и ти трябва да го гласуваш. Край на гласуването. Приема се. 47 гласа за, 0, 0 против, 8 човека са се въздържали. Добре. Сега по становищата, възможно най-бързо. Няма как да гласуваме на блок, така ли? No, Mr. Engel, we can't abolish the Budget Control Committee. Right, let's... Не, няма как, господин Ренгел. Няма как да гласуваме блок. Ще трябва да гласуваме по-отделно. И така, точка втора от Комисията по развитие. Моля, гласувайте. Sorry. Yeah, paragraph 2 development. Yep, that's how it is. Vote is closed. Край на гласуването по втора точка на развитие. Отхвърля се. Четвърта точка – Комисия по развитие. Край на гласуването. Приема се. Точка 5. Комисия по развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 6 от Комисията по развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осма точка, Комисия по развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се девета точка, Комисия по развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се десета точка на Комисията по развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 13-та точка. Комисия по развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 14-та точка. Комисия по развитие. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. След това комисията Конт. Пето. Пета точка. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се седма точка на Комисията по бюджетен контрол. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осма точка на Комисията по бюджетен контрол. Край на гласуването. Приема се. 12 на конт. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 13-та точка на Комисията по бюджетен контрол. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14-та точка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18-та точка. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19-та точка. Гласувайте. Край на гласуването. 20-та точка. Извинявам. 19 бе прието. 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 точка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24 точка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 точка. Моля, гласувайте. 28. 28 от Комисията по бюджети. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 29 точка. Моля, гласувайте. 29. Отхвърля се. Сега стигаме до преамбюла. Точка Б. Моля, гласовете. Край на гласуването. Приема се. Съображение Б. Моля, гласовете. Край на гласуването. Приема се. И Окончателно гласуване по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 48 гласа за, 3 против, 5 въздържали се. Поздравления за госпожа Фероро. Благодаря, Лора. Colleagues, we come, come to our final votes. Thank you for all for your patience. Very long vote. Сега стигаме до окончателното гласуване. Благодаря ви за търпението. Много дълго беше гласуването. Um, Колеги, благодаря отново на всички за това, че сте толкова дисциплинирани и толкова търпеливи. Благодаря ви. Сега препоръчвам препоръки за комисията за създаване на европейски механизъм за демокра... Е, демокрация, прав... Е, върховенство на закона и основни права. Софин Фелт е докладчик. Заповядайте. Само да кажа благодаря, господин председател, на всички докладчици в Сянка, всички подали измененията, са докладчиците от АВКО и всички служители. Всички, всички имена – много положителен, конструктивен бе процеса. Голямо удоволствие изпитах и смятам, че всичко ще е добре. Благодаря. Благодаря, Софи. И сега можем да започнем с гласуването, колеги. Сигурно един час ще гласуваме. Много са измененията. С ваша помощ смятам, че ще успеем. Моля за е, внимание. Ако сме така е, тихи, ще стане. 651 изменение бе оттеглено. Започваме с компромисно изменение 16. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 268 гласувайте, моля. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 270, моля гласувайте. Close. Край на гласуването. Отхвърля се. 271. Компромис 17, моля гласувайте. Closed. Край, приема се. 283, разделно гласуване, първа част, моля. Closed. Край. Приема се. Втора част, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 284. Моля, гласувайте. А, извинете, няма да гласуваме. Извинете ме, колеги, няма да гласуваме 284. Отново се извинявам. Това е основно изменение от госпожа Спинели. Oh, you know, we have to... My apologies, colleagues, I'm getting tired. We have to check whether... Um... Извинете ме, но явно се изморявам. Трябва да проверим някой против ли е това изменение. 284 гласуваме сега. Отново се извинявам. Край на гласуването. Приема се. 288. Моля, гласувайте. Yeah, we're on 288. 288. Моля, гласувайте. The machine isn't open. Yeah, it's now open. Sorry. Few gremlins. Сега вече можете да гласувате. Пуснаха машината. Приключихте ли? Край. Отхвърля се. Две, осем, девет. Моля, гласувайте. back to normal, nothing is resumed. Okay. Will we do 289 again? It's done, it's done, it's done. Okay, the vote is still open. Все още може да гласувате по 289. Сега вече приключихме. Отхвърля се. 290 устно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Мисля, че и машините за гласуване се умориха вече. 18-то изменение. Първа част. Край на гласуването. Приема се втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 295, моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. 296, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 19, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19А, моля гласувайте. Close. Край на гласуването. Приема се. 311. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 20. Моля. Close. Carried. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Моля гласувайте. Добре, изменение 321. Извинете ме. 321. Край на гласуването. Отхвърля се. 322. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 323, 324 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 327. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. 328. Моля, гласувайте. Close. Край на гласуването. Отхвърля се. 329. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 21. Моля, гласувайте. Closed. Carried. Край на гласуването. Приема се. 340. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 341, 342 идентични. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се 346. Closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 22 в първата си част гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 370. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 23. Моля, гласувайте. Closed. Carried. Приема се. 399. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 400. Моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 402, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега Гласуване на блок 2331, 36, 43, 45, 48, 52, 54, 58 и 65. Започвам да се изморявам. Така е, това е добре. Гласувахме вече. Край на гласуването. Приемат се. Препратки. 2. Изменения 4 и 5. Изменение 4 сега гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля. Close. Rejected. Край. Отхвърля се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение Изменение 11. Моля гласувайте. Изменение 11. Amendment 11, colleagues. The vote is 11 изменение. Гласувайте. Още са отворени машините за него. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 16. Моля. Край на гласуването. Отхвърля се 17. Моля, гласувайте. Край. Отхвърля се 18. Моля. Край на гласуването. Отхвърля се 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 20. Край на гласуването. Приема се. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 32, 33, 34, 35 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 39 и 40 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 60, 61, 62, 63 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 66. Сега, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 67 и 68 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 69. Не. 69 е оттеглено. 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 73. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 75. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 89. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И изменения 90 и 91 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 96-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 97. Моля, гласувайте. Изменение 97. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 105. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 106. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 118. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 133. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 139. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 141. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 147 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 148. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 149. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 161. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 173. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 174. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 175. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 176. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 177, 178 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 179. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 180. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 183, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 184, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 185. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 186. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 187. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 188. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 189. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 199 и 200 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 202, 203 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 204, 205, 206 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение 209. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 207. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 210. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 211. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 208. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 221. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 222. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 223. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 224. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 225. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 245. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 250. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 252. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 253, 254, идентични, казва председателя. Не, моля да ме извините, 253, 254, моля гласувайте по тях. Край на гласуването. Отхвърлят се. 255, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 256. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не, няма как да стане по имейл. Отхвърля се. Добре. Тук става въпрос за основни права. В крайна сметка няма как да стане по имейл. И така преминаваме към приложението, подробните препоръки, изменение 404. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 463. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. Моля да ме извините. Първо изменение 464. Моля, гласувайте. Четири, шест, четири. Продължава гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Нещата стават все по-добре, нали? Компромис 8. Моля, гласувайте. Наистина вижда се финалната права и облегчението. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменения 629 и 630 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Какво следва? 631 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 642. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 641. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 640. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 647. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 648. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 649. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 650. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 651 оттеглено. 652. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 653. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 654. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение от преамбюла. Моля гласувайте общо блок. Стигнахме до съображенията от преамбюла. Гласуваме ги амблок. Искате ли да ги изчета? Това са измененията. Гласуваме ги общо. Okay, yeah, but I just want to know what my group's doing first. Okay, that's fine. We have a mixed... Има смесен подход в нашата група към а, този въпрос. Приключи гласуването. Приема се. Изменение 408. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 409. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 411. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 413. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 414. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 415. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 420. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 421. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 422. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 423. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 424, 425 и 426 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 427, 428 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 429. 430, 431, 433. Това са идентични изменения. Край на гласуването. Great. Приемат се. Изменения 434 и 435 идентични. Край на гласуването. Да гласуваме отново. По 434 и 435. И идентични. Приема се. 436 и 437 идентични, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 440. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Оттегля се. 440 гласуваме. 440, моля, гласувайте. Бях казал вече 440. Отхвърля се. Ignore us up here, it's fine. Okay, 441. Моля, гласувайте. 441. Край на гласуването. Приема се. 442. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 443. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 444. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 445. Моля, гласувайте. Почти приключваме. Край на гласуването. Отхвърля се 446. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 447. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 448. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 449. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 454. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се становището на Комисията по конституционни въпроси. Първа точка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Авко 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Авко 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Авко 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Авко 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се Авко 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Крайно гласуване поименно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Надявам се, че всички са гласували след всичко това. Край на гласуването. 41 гласа за, 11 гласа против, 2 ма, въздържали се. And, uh, congratulations to the rapporteur. Поздравления на докладчика. Благодаря, колеги, за вашето внимание по време на дългото гласуване. Това е краят на гласуването и краят на заседанието. Hello. Mr. Chairman, I would, ich möchte ein Minderheitenvotum ankündigen. I just want to address a minority vote. Господин председател, искам да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 Sorry, Mr. Jurek, I'd actually closed the meeting. Is it a point of order? Please. I'd actually closed the meeting, but please go ahead if you didn't see me. Tak, oczywiście. Chciałem zapowiedzieć. Бях закрил заседанието, каза председателят, но ако това е процедурен въпрос, заповядайте. Заедно с колегата Ячовски ще подадем доклад, който се противопоставя на този доклад, защото смятаме, че настоящия доклад може да доведе до нарушение на европейските договори и нарушаваме компетенции на съвета. Colleagues are asked, just, just for colleagues are asking about minority за колегите, които питат за миноритарни становища, по правило 56 колегите имат право да излязат с становище до 200 думи по правило 56 за миноритарна позиция. Двама от колегите дадоха знак, че се интересуват от този вариант. Ако няма коментари по точка разни, закривам заседанието. Заседанието е закрито. You such a difference when you